Гласуването ще бъде утре. Сега преминаваме към доклада на господин Кашман за напредъка към постигането на целите на хилядолетието за развитие. Докладчикът има думата. Заповядайте. 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че трябва да наричаме тези цели не целите на Хилядолетието за развитие, а предизвикателствата на хилядолетието за развитие. Толкова често говорим за цели, но обмислим, мислим ли какво се е случило? когато бяха прияти тези цели, економическите условия бяха различни. Ангажиментите, които бяха поети тогава, за съжаление обаче не са изпълнени. Остават 5 години до крайния срок през 2015 година. Нека сега да ви напомня какви са тези предизвикателства. Те са свързани с крайната бедност и глад достъп до всеобщо начално образование, равенство на половете, смърт, детска смъртност, спин, малария, туберкулоза, екологична устойчивост и глобално партньорство за развитие. 8. Цели на хилядолетието за развитие или а, предизвикателства на хилядолетието за развитие. Тази седмица Европейския съюз ще се събере за да оформи единна позиция преди плен, пленарната сесия на ООН в Нью Йорк. Признаците са тревожни. Има обаче известно отстъпление от ангажимента за 7% от БВП за развитие. В някои страни има сериозно отстъпление от целите, които би трябвало да бъдат постигнати в междинния период. Постигнат е известен напредък и инвестициите, които сме направили към, до тук са, дадаха резултати. Здравето, май, здравето на майките се е подобрило спадна детската смъртност, но броя на децата, които умират, намалява. Проблемът обаче е, че не само ни трябват повече пари за тези ангажименти, проблемът е, че имаме нужда от допълнителни финансови средства за проблемите свързани с климатичните промени, които затрудняват нашата работа в развиващите се страни, най-слабо развитите страни. Ето защо в моя доклад обръщам внимание не само на това, което сме направили, но и на това, което трябва да направим. Това означава да обърнем внимание на сериозни проблеми в европейските институции, а именно от една страна политика насочена към положителна промяна и политика, която подкопава първите. Да им, например, търговият общата, сълскостопанска политика, общата рибна политика. Без последователност и взаимно свързаност между политиките няма да постигнем резултатите. Тези инвестиции са в наш дългосрочен економически интерес. В наш интерес е да постигнем тези цели на хилядолетието за развитие тези проблеми са проклятие за живота на много хора в цял свят. Това, което аз е, искам е да видя лидерство от страна на Европейския съюз. Ангажимент за 7% от брутен национален доход, допълнително финансиране. Ние не искаме ново дефиниране на помощта за международно развитие. Тук не бива да се месим. Днес ни предстои интересен дебат. Искам да благодаря неправителствените организации в цяла Европа за подкрепата им за моят доклад. Много ми се иска днес и утре, когато гласуваме, да забравим за политическите си различия. Докладът не е съвършен. Всъщност, никой документ излязъл от този парламент не е съвършен, госпожо председател. Но аз ви призовавам да не използваме политическите си различия за да се лишаваме от възможността да приемем обединена позиция на ООН и да постигнем целите на хилядолетието за развитие до 2015 година. Благодаря. Благодаря, господин Кешман. Давам думата от името на комисията на господин Пибалкс. Уважаема госпожо председател, уважаеми евродепутати, голямото значение на целите на хилядолетието за развитието а, проистичат от общи ангажимент, от общото желание да се координират дейностите за развитие. Необходимо е да се дадат нови надежди на хората. Независимо от проблемите, общият напредък беше неравен по различните цели, по различните, в различните региони. 2010 година е нещо като жалон. Трябва да спрем и да обмислим да преценим какво направихме добре, какво направихме зле, какво беше успешно, какво не беше успешно, след като подписахме декларацията и как да се подходи към следващата фаза, как да се засили напредъка в сферите, в които има известно изоставане. Необходимо е да се засилят собствените институции в съответните държави членки и техните политики. Това ще бъде изключително важно, както ще бъде важно да се избегнат шоковете. Отличният доклад на господин Кашман дава отговор на повдигнатите въпроси и дава насоки за Европейския съюз в подготовката на срещата на високо равнище на ОНЕ през септември 2010 година и след този период. И виждам много голяма сходимост между доклада на господин Кашман и съобщението на комисията в подкрепа е, на целите за развитието на ние би трябвало да постигнем 0,7% от брутния национален продукт до 2015 година. Трябва да превърнем понятията в реалност. Трябва да направим така, че политиката за развитие да бъде един, едно мощно средство. Трябва да обърнем внимание на онези държави, които са най-далеч от целите, особено онези е, страни, които са обект на, които са в крехко финансово положение, би трябвало да също така да предприемем един общ подход. Аз мисля, че доброто управление е изключително важно за устой, устойчивостта на целите. И ефективната работа е основно условие в работата по стратегия и политики. Необходимо е също така да се подобри предсказуемостта и е, е, ефективността. Също така економически растеж, инвестиции в образованието, здравеопазването и инфраструктурата, достъпа до чиста енергия, ниско в, нисковъглеродни производства. Ние би трябвало да бъдем катализатор на изпълнението на целите за хилядолетието за развитието. Искам да ви кажа само няколко думи, които бяхме разменени днес в съвета по външните работи. Има ясен ангажимент да се изпълни ангажимента за 0,7% от БВП. Също така за действието също по плана на парламента за 2020 до 2050 година, също така за плана за действие по целите за хилядолетието. Съветът стигна до решение да се направи, да се постигне реален напредък с помощта на комисията. Мисля, че не трябва да се самоуспокояваме, трябва да водим и да даваме пример в Нью Йорк и в Женева. Отново поздравявам парламента и доклада по целите за хилядолетието за развитието. Председател... Благодаря, господин комисар. Сега от името на политическите групи, първо господин Суенсън за две минути. Благодаря. Първо искам да благодаря на господин Кашман за всички обсъждания, които проведохме по тази важна тема. Беше интересно е, да отбележа като стар парламентарист, че в Европейския парламент наистина се правят опити да е, се постигат определени цели. Не е, всички политически групи могат да постигнат съгласие по всички теми, обаче господин Кешман отбеляза, че са ни необходими ресурси и тук сме съгласни с него. Така че нека след като са необходими ресурси да се даде повече шанс на предприемачите, за да създадат те работни места и шансове за работа. Аз мисля, че е, това би било да стане добре е, с мораториум, който беше предложен от Майкъл Кешн. Искам да подчертая това, което беше казано в е, точка 47. Пледира се много силно за премахване на дискриминацията за определени групи от хора в много бедни страни. Това, госпожо председател, е моето мнение, но и мнението на много други хора. Това е въпрос въпрос, който е, ние отдавна трябваше да разгледаме, когато говорим за целите на хилядолетието. Говори се за 0,7%. Да, госпожо председател, аз е, всъщност бих заложил 1%. 1% е много по-добре. Богатите страни наистина носят отговорност и трябва да се погрижат да се е, реализира тази отговорност. И още нещо, госпожо председател. Аз мисля, че не е особено уместно да се приема решение по това, това, че страните трябва да достигнат 0,7%. Е, Смятам, че е, би било напразно, ако се определят точно такива показатели. Но тези въпроси, госпожо председател, са важни, важни от морално естество и е, те трябва да се обсъждат тук в парламента. Хората умират от глад, умират от недостиг на вода и това всъщност е най-лошото за всички Сега госпожа Крето от групата на социалистите и демократите в Европейския парламент за една минута и половина. Благодаря ви. Както беше казано, Економическата и финансова криза, която преживяваме, оказва влияние върху ангажиментите на държавите членки, свързани с целите на хилядолетието за развитие. Ето защо ние трябва да бъдем ето защо трябва да поздравим господин Кашман за неговия реализъм и рационалност. Десет години след 2000-та година Следва да отбележим известен напредък срещу намаляването на бедността, но този напредък не е достатъчен. Е, разбира се, е, набелязвайки слабостите, докладът е, Кашман очертава и пътищата, които трябва да се следват. Аз съм много доволна, че в доклада видях, че се иска поне половината от помощта да бъде насочена към най-слабо развитите страни и да се държи сметка за положението в тези страни, особено що се отнася до положението на жените, децата и лицата с увреждания, да се оценят по-добре потребностите на конкретни групи както беше казано през септември 2010 година в ООН, ще се обсъдят помощите за развитие. Докладът Кашман е много добре структурирана гледна точка. Благодаря, господин Донскис, за а, политическата група на либералите и демократите. Две минути и половина. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колега Кашман, уважаеми колеги. Моля, приемете моите бележки като оценка. Целите ни дават уникална възможност да разгледаме състоянието на хората в 21 е, век, да погледнем с нови очи, а не а, както в през миналия век. Именно затова ние се опитваме да предложим един по-балансиран подход към целите с, с по-специално внимание като региони те в Централна Азия, където има нестабилност, принудителен детски труд, да обърнем внимание на Узбекистан, Туркменистан, особено Киргистан с последните събития. Нестабилността може да доведе до хуманитарна катастрофа. ако ни е необходимо доказателство, че не може да има напредък без сигурност, доказателството е на лице. Също така трябва да разгледаме бедността в държави като Молдова и Албания, както и проблеми свързани с здравеопазването. В Украина и Молдова 30 3000 от 10 000 е, са заплашени от е, туберкулоза. Е, и изведнъж по този показател те се присъединяват към категорията на развиващите се държави. И ако не можем да помогнем на най-уязвимите държави, няма да постигнем целите си. Затова е дошло време да разширим хоризонта си. Макар, че а, Африка на юг от Сахара е изключително важна за нас. Ние трябва да реагираме и на новите предизвикателства. На последно място, най е по значение, целите са неделими от а, а, желанието да оформим сами нашето бъдеще. Председателката Госпожа Саргентини, две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Пибълкс, аз мисля, че тук трябва да присъства и комисаря по търговията, защото тук ние се опитваме да очертаем насоките за следващите пет години. Целите на хилядолетието трябва да вървят напред. Ние сме приели и подписали определени задължения и аз знам, че бедността трябва да остане в историята, но още не сме достигнали до този етап. Би било възможно обаче 0,7% от брутния национален продукт да се отделя за помощи. Това би било възможно. Ние можем да приемем нови форми на финансово подпомагане. Обаче в време на економическа криза тези мерки са по-комплексни. Ние можем да говорим също и за други форми на е, съжителство. Например, е, лоялна търговия. Ние можем да кажем, че сме може би най-голямата сила, която подпомага развитието в среда, но за съжаление не е така. Вярно е, че, вярно е, че ние всъщност сме най-голямата общност от потребители и смятам, че няма да бъдем повече конкурентни по отношение на подпомагането на Африка. Ако международните концерти, концерни могат да не плащат данъци, защо трябва да се оплакваме, че държавните каси в Африка не са достатъчно пълни? И сега там, където имаме плюс и минус в тази резолюция, аз си задавам въпроса къде е големия жест, къде е сигналът за това, че наистина за 5 години можем да постигнем целите на хилядолетието. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, казва председателят. Аз Искам да посоча на посетителите в галерията, че не е прието да се аплодира в парламента. Можете да съобщите задоволството си е, на ораторите в по-късен момент. И сега е, за е, европейските консерватори и реформатори за две минути господин Дива. Благодаря, госпожо председател. Докладчика свърши чудесна работа. Той отправя призив Европейският парламент да подкрепи с 100% доклада и нашите усилия в ООН. Моята група подкрепя доклада с 99,99%. ,99%. Ние говорим за целите на хилядолетието за развитие. Какви са тези цели? Всъщност има 8 цели на хилядолетието за развитие. Мисля, че те трябваше да са повече. Ако бяха повече, щяхме да сме постигнали някои от, от целите, които си бяхме постигнали по-бързо. Едно от най-важните неща при премахване на бедността, госпожо председател, е възможността човек да се чувства собственика, да притежава нещо. Вие пътувате в чужбина, виждате много бидон вили в развиващите се страни. Виждате стотици хиляди дребни предприятия, магазинчета, работилници, а, хора, които продават или вършат нещо край пътя, когато пътувате в климатизираната си кола. Проблемът е, че никоя от тези работилнички или магазинчета не са регистрирани и нямат капитал. Ако и можем да им дадем капитал, ние ще налем 9 трилиона долара като стойност на активите в ръцете на развиващите се страни. Да, 9, 3, говоря за 9 трилиона. Много повече от, от целия дълг, който ни притеснява в Европа, много повече от фондовите борси в Лондон, Токио и Нью Йорк. Но ние не намерихме начин да използваме, да капитализираме тези фирми. Те са извън правната система. Ако успеем, ще можем да премахнем по-бързо безността. Благодаря ви. Благодаря, колега. Благодаря. Давам думата на госпожа Цимър за политическата група на Обединената европейска левица. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря основно на господин Кешман за това, че представи този доклад, който ние в Комисията по развитие приехме с голямо мнозинство и се радвам много, че като парламент успяваме не посредствено преди заседанието на съвета да изпратим сигнал, че отдаваме голямо значение на целите на хилядолетието за развитие и че а, държавите членки трябва да осъзнаят задълженията си по изпълнението на тези цели и най-вече да изпълнят поетите от тях самите задължения, свързани с помощ за развитие. Господин Кешман с право посочи, че в Европейския съюз ние имаме дефицит от минус 20 милиарда евро. Това, което трябва трябва да се посочи е, че а, ние се борим за а, изпълнението на тези а, цели на хилядолетието до 2015 година. Ние не трябва да допускаме този срок да се отлага, защото всъщност винаги се посочва като причина кризата. Ние като национални държави няма да бъдем а, в състояние, нито пък имаме право да отлагаме срока за изпълнението на тези цели. Но факта, че а, Милиарди и половина живеят в бедност и че в определени региони в света, например Субсахара, е нараснала бедността през последните години, това ни показва съвсем ясно, че трябва да изпълняваме ясно целите си. И затова моля колегите именно от политическата група на консерваторите да не а, разводняват доклада с техните изменения. Аз мисля, че доклада е добре балансиран постига добро равновесие между а, натиска, който трябва да упражним, исканията, която трябва да изпълним и нищо не трябва да се извади от този доклад. Аз а, дори бих стигнала по-далеч. Аз бих поискала ние да не подписваме нито един договор повече, в който не се посочва а, необходимостта и изпълнение на целите на хилядолетието за развитие. И аз смятам, че не само в политиката за развитие ни е необходима сплотеност. Това трябва да бъде принцип, на който да бъде подчинена цялата европейска политика, когато става дума за борба срещу бедността. Председателят, благодаря госпожо Цимер. Сега давам думата на господин Батън от политическата група Европа на свободата и демокрацията. Благодаря, госпожо председател. Всички сме съгласни с целите. И също така ние сме поразени от липсата на реализъм и от от очакването тези цели да бъдат постигнати за този срок. Част от нереалистичния подход идва, е свързан с средствата. Повечето от държавите, които трябва да допринесат средствата, са на прага на банкрут. При тези обстоятелства, начина по който да се помогне на по-бедните държави да станат по-богати е е, би било да се стимулира световната економика, а не да се доят тези предприятия, които все още имат някакви печалби. Това, което трябва да направим, трябва да намалим търговските бариери в Европейския съюз, да намалим бремето на бюрокрацията, което задушава Европа, да се премахне единната валута в Европейския съюз и да може държави като е, е, Испания, Португалия и други държави да се развиват и естествено Великобритания трябва да стане ръководител на Европейския съюз. Сега господин Фиса за две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, борбата с бедността и целите на хилядолетието трябва да обединяват всички нас. Съжалявам, че някои от политическите групи в парламента въведоха теми, които ще бъдат всъщност доста проблемни по отношение на постигането на единодушие. Например, теми като аборта, контрол върху ръждаемостта и така нататък, въвеждане на данък върху транзакциите, въвеждане на данък върху валутните операции и така нататък. Аз смятам, че тези данъци трудно ще бъдат наложени и трудно ще се контролира изпълнението им и събирането им, защото не се приемат еднозначно от всички от е, финансовите страни. В страните, където няма най-вече такива данъци. Докладът съдържа много е, добри моменти, но както беше казано, има и точки, по които политическите групи няма да могат да се обединят. Благодаря. Сега давам думата на господин Сасоли за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря и на докладчика господин Кашман. И благодаря, че ни напомнихте за значението на срещата на върха в Нью Йорк. Европа има възможност да се прояви като световен партньор – в аспекта на развитието и също така в борбата срещу хроничния глад, в борбата за решаването на последиците на економическата криза, на климатичните проблеми. Не би трябвало да обостряме проблемите целите на хилядолетието наистина са амбициозни и необходимо да гарантираме, да направим така, че държавите членки да могат да изпълнят поетите от тях ангажименти. Има някои държави членки, които, за съжаление, не а, пост постигат а, целите. Аз съм разочарован и от собствената ми държава. Трябва също така да изпълним ангажимента от 0,7% до 2015 година. Държавите членки на Европейския съюз трябва да чувстват политически а, да се чувстват, да, да чувстват политически дълг да изпълнят поетите ангажименти. Искам да благодаря на господин а, Кашман. Господи, госпожа Келер. Госпожа Келер за минута и половина. Целите на хилядилетието за развитие не са съвършени, но това, което ги отличава е, че те изискват измерим напредък. И тъй като са измерими, виждаме, че в момента изоставаме и трябва да удвоим усилията си. Европейските институции, в това число парламента, могат да направят много, за да се постигнат тези цели. Например, можем да използваме реформата в рибната политика, за да подпомогнем рибарите в развиващите се страни, а не големите предприятия. Ние трябва е, да реформираме обща сълскостопанска политика, за да премахнем всички преки и косвени експортни субсидии. Също така можем и трябва, трябва да сложим е, край на усилията за спиране на трансферна технология. Не може да се постигне майчинско здраве без е, права за жените. Всички тези примери говорят, че политиката за развитие не е незначителна област. Има аспекти на развитието във всички политики и ние трябва да осъзнаваме това. Без съвместимост и взаимно свързаност между политиките, е, насочени към развитието, така както повелява член 290 на Лисабонския договор, няма да стигнем никъде. Трябва да се отчита това, кое когато е, създаваме Европейската дипломатическа служба. Искам да попитам е, комисията, какви са вашите планове, свързани с целите за хилядолетието за развитие? Сега господин Хорал за една минута. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, е, тъжно е да констатираме, че две трети от пътя е изминал и ние сме все още далеч от, е, от целите. Въпреки, че сме в период на криза, е необходимо поне всички развити страни в Европейския съюз да спазват своят ангажимент към бедните страни, като им предоставят 0,7% от брутния национален доход за развитие. В рамките на споразуменията за партньорство между Европейския съюз, страните от АКДП, една много голяма част от кредитите са насочени към търговията в ощърп на програми, даващи възможност да се постигнат целите на хилядолетието за развитие. Необходимо е да се промени баланса в рамки и този, този нов баланс следва да се постигне в рамките на Световната търговска организация. Господин Прада за два минути. Благодаря, госпожо председател. Бих искал най-напред да подчертая факта, че според мен е много важно Европейския съюз да се бори за амбициозен план за действие в Нью Йорк и да предприеме конкретни действия, за да можем всички да удържим своите а, обещания за солидарност. Заключението на съвета, приети днес, са от тази гледна точка стъпка в правилната посока. Според тези заключения Европейския съюз трябва да се бори срещу бедността и да остане надежден партньор в усилията за развитие. Това предполага не само да се намерят нови средства за развитие, но и да се разработи нова политика, която да реализира на практика тези цели. Мисля, че е момента за системен подход, основан на правата на човека във всички действия предприяти за постигането на целите за хилядолетие за развитие. Спазването на правата на човека, механизмите за солидарност. Това е много важно за подобряване на живота на тези, които живеят в бедност и в крайна сметка да се постигнат целите. Бих искам да очертая няколко проблемни аспекта. Въвеждането на данък тип Тобин е неприемливо, тъй като е трудно да се приеме такава една идея от наша гледна точка. Премахването на дълговете на развиващите се страни в точка 13 е, е трудно да получи подкрепа, тъй като ние трябва да насърчим тези страни да поемат отговорност за своето развитие. Точка 43 е свързана с свободата на мисълта на всеки, на всеки отделен човек и мисля, че Европейският съюз не бива да предприема очертаните действия. Госпожо председател, това е което искам да посоча е, че постигането на целите на хилядолетието зависи в решаваща степен от това колко средства могат да отделят богатите страни за намаляване на бедността, за борбата с малария, спин и е, с а, смъртността сред децата. И аз а, мисля, че поетите обещания не бяха спазени. Преди финансовата криза в Европа имаше богати индустриални страни. За 2010 година бяха обещани 50 милиарда. Те обаче ще бъдат много по-малко, около 36 милиарда. Приетият а, поетапен план, според който богатите страни ще отделят 0,7% от БВП за помощ за развитие, няма да може да се спази. Има добри примери. Моята страна Германия, например, в нея положението не е много добро. Трябва да последваме примера на други страни, като Швеция, Люксембург, Белгия, Ирландия, Испания. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Сега давам думата на господин Гереро за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, господин Кашман. В 2000-та година ние дефинирахме и заложихме целите на хилядолетието с цел да се борим срещу бедността и социалното изключване. Поехме и спет специфични ангажименти, задействахме една е, динамика в света, е, е, държавни организации, неправителствени организации. Постигнахме напредък, но той не е достатъчен. Кризата ни кара да отстъпим. Преди малко чухме от Е, е евроскептици, проявяващи егоизъм, че трябва да бъдем реалистични. Мисля, че реализма днес ни задължава да променим действителността, да направим така, че до 2015 година да можем да изпълним целите, които зададохме в 2000-та година. Сега преминаваме към процедурата по привличане на вниманието. Имаше няколко заявени изказвания. Давам думата първо на господин Николайско за една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа няколко думи за член 22, в който се изисква намаляването на субсидиите за износ и други аспекти на обща съскостопанска политика, тъй като Европейския съюз не може да се лиши от тези субсидии, особено в сегашната ситуация. Европейските фермери страдат от условията, от изискванията за свързани, например, с хуманното отношение към животните и в крайна сметка се оказват в неблагоприятно положение спрямо конкурентните. Изпълнението на тази мярка ще създаде допълнителни трудности. Призвавам ви да гласувате против. Госпожа Магина също за една минута. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за доклада и за начина по който го представи. Особено му благодаря за точки 48, 49 и 50 за продоволствената сигурност. Мисля, че експозето на мотивите е много по-убедително от самите от самия текст, тъй като имаме проблем в Европейския съюз а, ние изразходваме все по-малко средства а, в а, селското стопанство. Данните с 2009 година са следни. Ние сме намалили средствата за помощ за селското стопанство от 17% до 3% през 2006 година. Може би комисията ще ни каже какви действия предприемат. Виждам, че кимат с глава. Също така правителствата в африканските страни трябва да са наясно, че, съще, че има глад в селските райони. Този глад може да се преодолее, ако се даде възможност на хората. Не съм съгласен с казаното в, член, в точка 22. Господин Арсенис има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и да поздравя господин Кашман за отлично свършената работа. И аз мисля, че ние трябва най-сърдечно и най-силно да подкрепим доклади, да изпратим едно послание до държавите членки, че те имат задължение да изпълнят целите на хилядолетието. Не бива да забравяме, че економическата криза се отразява зле на нас в Европа, но тя засяга много повече развиващите се страни в тези тези държави се увеличава бедността и кризата ги удря много по-силно. Именно за това ние е, по-трудно ще можем да постигнем целите на хилядолетието. И е, от друга страна, промените на климата намаляват възможностите за достъп до вода. Необходимо е да помогнем на държавите, които е, са засегнати, като същевременно а, се опитваме да постигнем и целите на хилядолетието. Удовлетворена бях, че е, комисията също така подкрепя тази идея. Председателката, благодаря. Господин Силвестра, за една минута. Трудно е господин Кашман призова всички държави и всички колеги е, от всички политически групи да подкрепят. Естествено, за нас е много трудно, особено пункт 42, където се говори за аборт и за семейно планиране. Ние се опитваме да вкараме през задната врата принципи, които не можем да подкрепяме. Не призоваваме държавите да а, продължават да, да се отнасят безразборно и безотговорно към семействата си. Но има някои неща, по които никога няма да постигнем съгласие. Ако се финансира смъртта, а не живота, ако се финансират аборси, абортите, това е една сфера, в която никога не може да бъдем съгласни с казаното от пред докладчика. Господин Пампаниколао за една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика за чудесно свършената работа. Колеги, не... това, че не успяхме да постигнем в средносрочен план целите на хидролетието за развитие, означава, че трябва да се замислим. Трябва да видим къде са трудностите. Ясно е, че някои от проблемите са свързани с кризата. Например, междинна цел 8 помощ за развиващите се страни. Там се говори за повишаване на помощта за развитие. до 0,56 докато ние сме стигнали само до 0,3%. Стигаме до дилемата колко средства трябва да мобилизираме сега от една страна, а от друга дали да не прехвърлим средства от други части на бюджета. На нас ни трябва последователен подход, цялостен подход, а не, така да се каже, на парче. Колегата Обермайер. Господин Обермайер, благодаря, госпожо председател. Целите на хилядолетието са много важни за най-бедните хора. И а, аз мисля, че а, това, което трябва да се посочи, че а, трябва да започне и борбата срещу тежките заболявания и като се започне с майченото здраве. Тук следва да се ангажират фармацевтичните концерни и трябва да се осигури снабдяването с медикаменти. Освен това, трябва да има сътрудничество в рамките на изпълнението на целите на хилядолетието. Трябва да има и сътрудничество между донорските страни за реадмисия на мигрантите в техните страни. Трябва да се осигури е, парите на данакоплатеца да не изтичат в непрозрачни канали. И освен това, аз е, смятам, че колкото по-бързо ние излезем от кризата, толкова по-бързо ще можем да оказваме дългосрочна помощ. Благодаря. Сега, в края на дебата, е, давам думата на госпожа Каденбах. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря обаче основно на колегата Кешман. Помощ за развитие и борба с бедността. Това не трябва да бъде политика, свързана с принципа за а, моркова и тоягата. Ние трябва да създадем устойчиви рамкови условия, които да откриват възможности хората да живеят в достойни условия и да работят в достойни условия, за да могат да осигурят своето съществуване. Ние не трябва да гледаме анонимните цифри, а да видим, че за тях се крият хора и съдби. Ние не трябва да търсим непрекъснато извинения за това, че не спазваме задълженията си и дори, че не искаме да ги спазим. Ние трябва да използваме енергията си, да претворяваме предложения, които са свързани с финансиране и да проведем сериозна дискусия по данъка върху финансовите трансакции. Давам думата сега на комисар Пибалкс. Това беше един много интересен дебат. Искам да засегна само няколко пункта, които според мен е необходимо пояснение. Целите на хилядолетието за развитие могат и трябва да бъдат постигнати. Казвам го най-отговорно. Това не е само моето становище, това е становището не само на ООН, това е становището на развитие и на развиващия се свят и трябва да направим усилие. Необходимо е също така парламента да настоява да се изпълни ангажимента от, е, е, за постигане на 0,7%. Знам, че това е суверенно решение на всяка държава членка, но ако ние не ги призовем, кой друг може да го направи? Не би трябвало да се подценява вашата сила в, по този въпрос и мисля, че е много важно това да бъде направено. Мисля също така, че е важно да се е, укрепят отношенията ни с Африка на юг от Сахара. Знам, че имаше много разно разочарования. Тъй като съм отскоро в моя, на, на моя пост, аз а, мисля, че Африка на юг от Сахара заслужава особено внимание. А, много е важно да се реши въпроса на търговията. Би трябвало също така да кажем, че търговските преференции не винаги могат да помогнат на държавите да се развиват. Необходимо е да се създадат справедливи организа... условия за развитието на търговията, особено на регионалната търговия. И аз мисля, че с колегата, който се занимава с, с търговията, ще работим по този въпрос избягването на данъчното облагане, ние смятаме, че Г20 и ние трябва да създадем една много силна и работеща система, за да може да, не, да стане невъзможно избягването и неплащането на данъци. Не може да има растеж без съответната економическа система. По въпроса за сигурността на прехраната, вярно е, че това е в центъра на нашата политика. Чест, част от средствата обаче за осигуряването на прехраната идва от бюджетите. Би трябвало да а, се замислим как може да подобрим сегашната ситуация и откъде да намерим средства за това. Искам да завърша с казаното от Майкъл Кашман. Необходимо е подкрепа от всички политически политически групи. Не би трябвало да има разделение по тези въпроси в парламента. Ние имаме нужда от вашата подкрепа, защото обществото има нужда от тази подкрепа. Ще бъде много по-лесно за общността, която работи по тези цели. Е, вашата подкрепа е необходима, за да можем да бъдем успешни председателката. Благодаря, господин комисар. Сега дам думата на докладчика господин Кашман. Благодаря, господин комисар, заключителните думи. Съгласен съм с вас. Дебата беше много интересен. Искам да благодаря на докладчите в Сянка. С голямо удоволствие работих е, с е, всички тях. За съжаление, е, не мога да не помня имената на всички. Аз не бих искал да продължаваме да сме свидетели на нарастваща бедност, на смъртност сред жени, сред майки, на смъртност сред деца до 5 годишна възраст. За тези, които изразиха резерви спрямо някои части от доклада, нека кажа следното. Нека не се обръщаме към гражданите и да им кажем, не постигнахме споразумение, не гласувахме за този доклад, тъй като в него имаше елементи, за които аз не можах да гласувам. Е, какво казва това? за нас, какво искаме да кажем на хората, които живеят в бедност, без достъп до вода, образование, Всъщност това, което искаме да кажем е, че тук някъде в Брюксел заради някои части от доклада не сме успели да гласуваме доклад, който е в интерес на една огромна част от човечеството. Искам да насърча всички вас да гласувате за този доклад, не заради мен. Защото Майкъл Кашман ще се върне от дома, където има чиста вода, ще има достъп до здравеопазване и ще устарее така. Само, че мислете за детето, за възрастния, за майката, която умират. Мислете за децата, които умират от малария, туберкулоза или спин. Мислете за жената, която няма достъп до образование и не може сама да уреди живота си. Не мислете за мен, не мислете за онези, които са извън тази зала. Благодаря. Благодаря. Дебатът приключи. Гласуването ще се проведе утре. Сега следващата точка от дневния ред е препоръка